Good afternoon, dear colleagues. Уважаеми колеги, здравейте! Нека да започнем следобедното ни заседание. Първата точка от дневния ред този след обяд е темата свързана с актуалното положение в Гърция по отношение на миграцията, убежищата и границите. Продължаване на разискването пленарна зал 19 април 2012 година. Господин Михаил Крисокоидис, той е гръцки министър в гръцкото правителство по въпросите за гражданска защита. С комисар Малмстрем също сме обсъждали Ситуацията в Гърция, обсъждане и плана за действие, свързан с реформите в политиката за предоставяне на обежище и управление на миграцията. Тези въпроси също били обсъждани и по време на последното пленарно заседание в четвъртък 19 април в Страсбург, заедно с представители на комисията и датското председателство. Сегашното заседание ще даде възможност на членовете да обсъдят ситуацията в Гърция. Господин Крисо Котидис, имате думата. се ευχαριστώ θερμά благодаря ви. Благодаря, че присъствате днес в комисията Либе, присъствате на това заседание като представител на моята страна искам да взема отношение по много въпроси, които са свързани с управлението на проблемите, свързани с миграцията, не само в Гърция, но и в други държави в Европа. Първо искам да кажа, че искам да съм съвсем открит е, и искрен с вас. Искам е, да ви кажа цялата истина истината таква, такава каквато а, е. Освен това, искам да кажа, че е, ще се опитам с, с, ваша помощ е, да намеря отговор на тези трудни въпроси, свързани с е, миграцията. Моля ви да слушате внимателно, така че да можем в крайна сметка да намерим общ език. В Гърция сме изправени пред много големи проблеми, проблеми свързани с хуманитарна криза. В Гърция от много години всеки ден сме изправени пред проблемите на една голяма хуманитарна криза. Искам да кажа, че през 2008 година хиляди нелегални иммигранти са навлезли на територията на страната. 2010 е, година 123 000, през 2011 100 хиляди Това са бежанци, това са хора, които са били регистрирани, но има такива, които никога не са били регистрирани. Гърция поема 90% от нелегалните иммигранти, които искат да, да навлязат на територията на Европейския съюз. Задайте си въпроса. Коя страна коя голяма страна в Европа и коя най-голяма и най-богата държава в Европа може а, е, да се справи с такъв миграционен поток от такъв мащаб. 400 души навлизат а, е, през нашите граници на територията на страната ни и то нелегално. Това е нашият проблем. Това е един хуманитарен въпрос от една страна. Е, това е един проблем, който е свързан с правата, но от друга страна е въпрос, който е свързан с сигурността. 240 хиляди Извинете, 240 км е, е сухоземната граница и 400 км е морската граница. Знаете, че има и редица малки острови, а, е, които принадлежат също към територията на Гърция. По време на френските избори имаше доста пропагандни послания. Е, го говори се за граничните проблеми в Европа. Сега, по отношение на морските граници на Гърция, това са и морските граници на Европа също времено. Ам... Значи, има турски граждани, които се занимават с за трафика на хора и те а, нелегално а, а, превеждат стотици а, е, бежанци, е, деца, жени е, през границата. Какво да направим? Да оставим хората в морето да се удавят ли, така че да можем да си защитим границите? Трябва, трябва и другата страна, от другата страна на границата нещо да се направи. От две години се занимаваме с а, обсъждането на този проблем. Да, и а, комисия, комисарът Малстрем, а, тя се включи а, и задейства договарянето на споразумение с а, Турция. по принцип, се а, обмисля премахване на визовия режим с редица страни, с а, Алжир, например. От Алжир има, а, има а, пряк а, полет, директен полет от а, Алжир а, до а, Гърция и а, много а, бежанци. Много бежанци навлизат по този начин територията на страната. Също и с, Сомалия. за Сомалия също няма визов режим ние трябва да измислим механизми, чрез които да защитим нашите граници, но това не може да стане, ако а, отсрещната страна не предприема нищо. А, а това, което правят а, отсрещ, а, отсрещните страни е да оставят пред вратата ни а, деца, а, хора с увреждания. Искам да повторя, че трябва всички да помислим дали има такава страна в Европейския съюз, която може да се справи с хуманитарна криза от този мащаб. Извинете, през 90-те години 20 000 албански граждани с, е, иммигрираха в Италия и тогава Италия обяви ам, изварено положение. Аз и тогава бях министър през 99-та година на, същ, на същия пост. И тогава искам да кажа, че на година ам, в нашата страна са иммигрирали по 1 милион албанци. Това е, е проблемът, е, е, който исках да ви опиша и искам добре да обмислите всичко и да си представите с какви измерения има този проблем. От една страна говорим за, защитаване правата на хората, но съвсем друго е, когато погледнем нещата от друга страна и когато наистина се касае за спасяването на човешки животи. Знаем, че в законодателството на Европейския е, съюз са заложени принципите е, за защита на достоинството, е, на живота на хората. Освен това има проблеми, свързани с здравето и така нататък. Кога а, един човек в по-сигурни ръце? Когато, а, когато е в беженски лагер или когато а, се шляе по улицата? Хората хората стават жертви на престъпни групи, стават жертва на здравословни проблеми ето в такива случаи говорим за, за защита на, на, на човека, за защита на човешките права и накрая. Накрая бих искал да кажа, че Гърция е решена да защити своите граници. Гърция се а, придържа към законодателството, свързано с шенгенското пространство Искам да ви припомня, че миналата година по това време дъчаните е, затвориха границата си към Германия. Такъв тип изолиране е, е недопустимо. И то по причини, които са свързани с някакви политически маневри, за това, че има избори във Франция или някъде другаде. това са лоши примери за Европейския съюз. Тези, които наистина милеят за Европейския съюз, трябва да дойдат утре на съвета, който ще бъде проведен утре. Госпожа Манстрем също ще присъства. Нейното отношение е много положително. Тя не се ангажира с този въпрос. говорим тук и с споразумение за повторното приемане в страната. Споразумение, което ще бъде подписано с Турция от ноември до февру, февруари. Имаше маневри по море между Гърция и Турция. Знаете ли какво направиха холандските полицаи? Те не са, те не проследиха нещата така както се развиват нямат поглед върху нещата, но трябва нещата да се контролират отблизо и то ежедневно, за да се знае каква е ситуацията на място. Не може а, да, да става така, че Гърция да, да защитава границите от едната страна, а, а другият съсед, другата съседна държава, държава да не а, прави нищо. Какво се случва? Е, всеки може да стигне до Турция от е, всяка една точка на света и вече от Турция през граница с Гърция да навлезе в Европа. Вие е, поставихте въпроса свързан с защитата на човешките права. Да, съгласен съм с вас. като се дистанцирам от моите политически задачи, аз, а, аз съм беженец. А, моите родители са били политически беженци, които а, са дошли от Турция. Те са а, дошли от Турция в Гърция. Значи, а, много поколения в моето семейство са а, беженци. В Гърция се случва следното, за да ви опиша каква е ситуацията. Е, някой стига до сухоземната или до морската граница, е, най-вече до морската граница, защото трафикантите на хора просто хвърлят хората в морето. Някои биват арестувани, а, други а, доброволно се а, представят в полицейските служби. Дава данни за своята самоличност, но много късат своите документи за самоличност, така че да не може да се установи откъде произхождат. От, от полицията им издават документ, в който пише, че в рамките на 30 дни от датата, на която са били регистрирани, трябва да напуснат страната. Сега говорим за 150 000 души, които са регистрирани, за които е установено, че са навлезли в страната. Тези, които получават този документ, същата вечер заминават с влака за Атина. Там попадат в ръцете на престъпници, на ам, трафиканти на хора – и ежедневно тези хора трябва да а, живеят в нелегалност. А, здравословното им състояние също е а, под въпрос. И така. Всички тези хора отиват в Атина в Атина. Атина е един от най-важните исторически градове в Гърция. Това се отразява на, на града като цяло, отразява се на предприятията в Атина. Вече в центъра на Атина няма туристи, а това са важни исторически места в нашата столица, които обикновено се посещават от, е, от туристи. И така, какво се получава? Гръцките граждани, които живеят в центъра на града, се изнасят изнасят оттам, защото се страхуват а, от престъпността, която цари там, а, от а, проституцията, която процъфтява там и така нататък. Но какво може да се направи? Е, Защо не се прави нищо? Ами по една проста причина, дами и господа, защото нито едно посолство, нито едно консулство работи заедно с нас. Е, този бежански поток включва множество от хора, но само малка част от тях, може би около 2000, подават молба за, за обежище. И тези хора, две, около 2000-2500, те стоят в лагери, в беженски лагери и се знае тяхното местоположение. Но за останалите, за останалите не се знае нищо тези хора, които имат нужда от защита. С голямо уважение и любов се отнасям към тези хора и трябва да кажа, че ние имаме задължението да им окажем подкрепа. Хората, които имат нужда от международна защита, било то по религиозни, политически или други причини. Няма две мнения по този въпрос. Но има един малък процент, една малка част. Ам за е, които нещата стоят по друг начин. Аз като министър съм изказвал, е, съм бил подложен на, на критика, че не сме действали на време, че прекалено късно сме предприемали е, мерки. От а, а, години се занимаваме с изграждането на един орган. А, той вече е пълно, напълно функциониращ. А, и до, до края на годината трябва под шапка на този орган да бъде изграден първият беженски център. Но ако не променим посланието, ако не променим отношението, нещата няма да се променят. Ще сме лицемерни, ако говорим само за а, защита на човешките права. Защото знаем, че има хиляди хора, а, чието права са нарушени, защото те попадат в ръцете на трафиканти на хора, попадат в ръцете на престъпници и техните собствени правителства и държави и посолства не правят нищо. Аз месеци наред водя дискусия с съответните министерства, че трябва да променим посланието. Не може да се движиш свободно в една държава, в която си навлязал нелегално. Ако някой а, попада нелегално на гръцка територия, той ще бъде прият в център. Това е един затворен център. А, той ще, там ще бъдат спазани всички разпоредби, свързани с опазване на неговото здраве, с опазване на неговите права и така нататък. Ще подготвим документи за тези хора и те ще бъдат върнати обратно. Това е посланието, което искаме да изпратим, че ние ще изградим съответните центрове и само чрез обявяване на тези намер... намерения, нещата ще бъдат а, променени. Благодаря ви. Председателката, извинявайте, повече не приемам заявки за изказване, тъй като 15 души са се записали и разполагаме само с половин час. Ще помоля всички колеги да се ограничат до две минути. В противен случай няма да е възможно всички да зададат въпросите си и министърът няма да има възможност да се изкаже. Мистер Крисок Джелос, мистер Киркоп, мистер Триант Филидес, мистер Папа Николау, мистер Диас Демира, мистер Яколино, мисис Хирш, мистер Илчев, мисис Грисбек, мистер Клейс, мисис Ромеро Лопес и мисис Роуцас. That's, uh, това бяха записалите се. Повече не приемам заявки. Добре дошъл, господин министър. Поне от името на НП бях сме малко изненадани, че сте тук и че имахте времето да дойдете да говорите пред нас. Разбираме, че сте много заети с избирателната кампания, която се води в момента във вашата страна. А и вашата реч малко прозвуча като предизборно изказване. Разбира се, не искаме да създаваме впечатлението, че тази среща е подкрепа на дейността на гръцкото правителство в областта на убежището през последните три години. Очевидно не мислим така. Смятаме, че предизвикателствата пред Гърция, огромните предизвикателства пред е, Гърция в областта на иммиграцията и убежището, не са гръцко предизвикателство. Това е европейско предизвикателство. И мислям, че това винаги е било становището на нашата комисия. Ще ви дам няколко примера. Нашата комисия е подкрепяла Европейската комисия в нейната подкрепа за Гърция по плана за действие в областта на убежището. Жалко е, че този план все още не е изпълнен така, както бихме искали. Цени му обаче интереса, финансовата подкрепа на комисията. Също така нашата комисия подкрепя съставането на агенцията ЕАЗО, която също има желание да помогне на страните да изпълнят плана си. Нашата комисия посети Атина в областта на конвенцията Дъблин, която според нас не се отнася справедливо към страни като Гърция. Ще посетим Гърция малко по-късно тази година в контекста на мисиите Frontex. В заключение, смятаме, Нашата комисия иска да продължи да подкрепя Гърция по една много ясна причина. Смятаме, че това не е само гръцко предизвикателство. То е европейско предизвикателство. Смятаме, че Гърция носи огромна отговорност и трябва да положи огромни усилия да понесе своята отговорност. Заедно с това смятаме, че Гърция заслужава солидарността на Европа към момента такава солидарност не е получена. Господин Мораес има думата. Господин министър, благодаря ви за присъствието. Аз мисля, че Гърция е подложена на натиск. Няма съмнение в това. И вашето, вашата реч говори ясно за това. Не за първи път представяте ситуацията в Гърция. Мащабите на проблема са замай, главозамайващи. Би било много лесно да се съсредоточим върху кризата в една страна, вместо да разберем, че вие сте тук, за да чуете какво мислим ние и какво означава думата солидарност. Ние често използваме тази дума. Аз лично ви подкрепям. Днес ние разговаряме с вас след дебата с госпожа Малстрем миналата седмица. Там се каза, че гръцките власти трябва да положат допълнителни усилия, но това е само един елемент. Ако искаме от солидарността да има смисъл, разбира се, работата с Комисията по управление на програмите за мигрантски потоци 375 милиона евро средства за, бе, за беженците, това е много малък елемент. Имаме регламент, имаме нужда от нов регламент Дъблин, подкрепата за Фронтекс не е достатъчна общата система за обежище, която би трябвало да влезе в сила до 2012 година и трябваше да помогне, но все още я няма. Така че много от елементите, които биха помогнали на Гърция, все още ги няма. Така че това, което бих искал да чуя във вас в заключителните ви думи, е да ни представите мнението си за това, какво искате да чуете от нас, по какъв начин ситуацията в Гърция да се облегчи, тъй като тя е кризисна. Няма съмнение в това. Ние знаем на къде сме се. Знаем, че става дума за европейска криза, а не само за гръцка криза. Разбира се, и ситуацията с правата на човека не е нещо, което мога да пренебрегна. Това е реален проблем, който не може да бъде споменат. Ще работим с комисията по решението, но искаме да чуем и от вас какво искате да чуете от нас като солидарност. Госпожа Хирш. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министр, благодаря, че сте тук сред нас днес. Благодаря, че днес сте тук сред нас. Вие описахте пред какви проблеми сте изправени в Гърция, проблеми свързани с граничния контрол от страна на Турция. Аз произхождам от държава, която трябваше да поеме много бежанци след войната на Балканите – Е в е, първия момент, когато един човек стои пред вас, вие не знаете към коя категория спада той. Дали а, е, има нужда от а, обежище а, или а, дали а, попада в категорията нелегални иммигранти. Въпреки всичко, всяка една държава членка носи отговорност за това да бъде проведена една справедлива процедура, свързана с предоставяне на обежище. Друг проблем е солидарността. Солидарността се изразява в това, че се предоставят финансови средства, предоставят се фондове на разположение. Освен това се предоставя експертен опит, предоставят се специалисти. Е, от е, тази област. Е, това всичко са аспекти, които биха могли да облегчат вашата задача в Гърция. Трябва да има солидарност от страна на Европейския съюз, от страна на държавите членки. Няма нужда да хвърляме вината върху а, трети страни. Трябва сами да поемем нашата отговорност, а, отговорност за хората, които идват на територията на, а, на Европейския съюз. Интересуваме как, какво е вашето виждане за средствата, които се отпускат от фондовете с какво е мнението ви за това? Хора, експерти в тази област да дойдат и да ви подкрепят. Освен това, може да се създаде едно сътрудничество, в рамките на които да се направят първите стъпки за съвместна работа на европейско ниво. Следващи оратор. Господин Крисогелос. Всъщност въпроса за мигрантските потоци, така както съществува по гръцките граници, е не само гръцки, е европейски проблем и той трябва да бъде решаван не само от Гърция, е от Европа, като, гър, като грък и като член на групата на зелените, смятам, че Гърция трябва да положи повече усилия, за да се реши проблема мигрантските потоци са огромни и Гърция е на кръстопътя на няколко кризи. Ние не бива притискаме тези лица и но заедно с това трябва да изпратим ясно послание. Боя се, че през последните месеци не сме успяли да изпратим никакво послание, нито от гледна точка на Гърция, нито от гледна точка на Европа. Според неправителствените организации, едно лице е беженец тогава, когато към него се отнасят добре. Както каза госпожа комисарят на пленарното заседание, Гърция не е успяла да освои предоставените и средства по този начин е, част, част от ситуацията щяла да се подобри. Има един квартал в Атина, който е изправен пред сериозни проблеми и сега гръцките власти е, не защитават тези лица и дават свобода на неонацистските групи. Е, европейските фондове не се използват е, за да се подобри ситуацията не само на мигрантите, но и на гърците. Аз мисля, че отговорността на властите е много сериозна. Виждаме, че неонацистите са тези, които са поели управлението. Аз трябваше гръцките власти да поемат управлението в свои ръце, а не да оставят е, всичко на тези ксенофобски движения. Не могат да, да се държат в центрове хиляди, не могат да се връщат хиляди, докато нямаме решение, докато не сме намерили правилния път – не можем просто да връщаме хората. Тези хора трябва да бъдат защитавани, трябва да се мобилизира местното общество, трябва да се намерят решения, които са добри не само за Гърция, но и за мигрантите. Ние имаме нужда от добра политика в областта на убежището и мигрантските потоци. Господин Кирков. Госпожо председател, имам чувството, че съм един от тези, които без да иска се е оказал на предизборен е, митинг. Подкрепям господин е, Бозотил, нямам намерение да навлизам в политическите аспекти, просто искам да повдигна обективните въпроси, с които нашата комисия се занимава. Пакто от гледна точка на, прием, на условията, при които се приемат бежанците в Гърция така и от гледна точка на усилията, които Гърция се опита да положи. Разбира се, Гърция не е единствена. Тя изпитва особени трудности, с които сме способни. Гърция има нашето съчувствие и се надявам да можем да помогнем. Но и други страни са били изправени пред сериозни проблеми, свързани с броя на пристигащите искащи обежище. Има страни, представени тук в момента, които са много по-малки от Гърция и от пропорционална гледна точка процентът или делът а, на, на идващите е бил по-голям. Въпросът тук не е толкова това. Въпросът е по-скоро в качеството и стандартите, които се прилагат. независимо от броят на пристигащите. Боя се, че моята информация говори, че Европейския съюз се опита да помогне колкото може повече, не само на Гърция, не винаги а, с пълен успех. Тъжното, според мен, е, че Гърция се оказа в ситуация, в която стандартите и качеството са, се спаднали до такава степен, че не, става, не може по никакъв начин да става дума за Дъблин 2. Аз много се надявам, че гръцкото правителство и бъдещите правителства ще поставят нещата в правилното русло. По никакъв начин не помагаме на Гърция, когато водим редовни дебати и тук и в пленарната зала, в които подлагаме на унищожителна критика държава членка за такива основни стандарти. Как можем въобще да постигнем някакъв напредък в такава ситуация? Никой не е съвършен. Аз идвам от страна, която, както знаете, е малко извън е, политиката за хармонизация в областта на миграцията и убежището, но ние можем да предложим определена помощ на Гърция, но в крайна сметка Гърция тя трябва да подобри условията за прием. Тя трябва да създаде по-добри системи за ранно предупреждение и да прилага съответни санкции, които съответстват на основните права, които всички европейски страни изповядват. Господин Трианта Филидис. Искам да ви благодаря за всички доводи, които изтъкнахте, за да ни убедите, че проблемът, който съществува в Гърция с незаконната емиграция не е гръцки, а европейски проблем. Гърция не е в състояние само, сама да реши този проблем. Тя, тя призовава Европа за нейната помощ и солидарност. Аз имам следния въпрос имайки предвид това, че в Европейския съюз работим в дух на солидарност. Какъв е механизмът на солидарност, който бихте предложили, за да може Гърция да спечели от него? Какво смятате да предприемете с оглед на ситуацията на търсещите обежища, по-точно са хигиенно-санитарните условия, жилищата, сигурността и други проблеми, които се повдигат в рамките на меморандума. възниква проблем с онези, унези, които работят в тези центрове. 46 а, броят на тържащите обежища и на онези, които са в центровете, непрекъснато нараства. Как можем да усвои, как могат да се усвоят европейските фондове? Господин Папа Николао. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин министър. Вярно е, че 10 дни преди изборите в Гърция разговорът с гръцки министър не е лесен. Не е лесен този дебат, защото нашите, нашият диалог по този въпрос може да се изтълкува зле. В общ план мога да кажа, че проблемът за миграционните потоци е национален проблем. Имаме нужда от национална стратегия и всички ние сме съгласни с това, че не бива да допускаме конфликта между различни политически партии. И а, аз бих искал да поставя акцент върху факта, че през последните дни в рамките на е, предизборната кампания бяха изразени доста радикални становища. Нека не допускаме това. Стига се до там, че трябва, някой да казва, че трябва да се сложат противопехотни мини, други казват, че трябва да се разреши носенето на оръжие от страна на Гърция. По този начин не улесняваме обществения диалог преди изборите. Искам да ви цитирам някои други цифри, господин министър между 7 и 8 хиляди души са преминали гръцката граница през 2009 година. През 2010 47 хиляди. Следваща година 57 хиляди. След това с операция, след това беше предприета операцията Посейдон но нещо не става, нещо не върви. Фронтекс не дава резултати. Не сме много сигурни, че резултатът, който постигаме, е удовлетворителен. Още един елемент, който искам да подчертая. Бих искал да ми отговорите. Турция повече не иска визи за Сирия и страните от Северна Африка и сега предвиждат същото и за Иран. И ако ние като Европа не се намесим, председателката трябва да ви прекъсна. Това би имало тежки последици за нашите страни. Що се отнася до убежището? Министърът се подложи на самокритика, но имайки предвид мерките предприяти от тройката, за да се премине към повишаване на заедостта, мисля, че трябва да има мерки, за да се почнем да назначаваме хора. Моля да спазвате отреденото време. Ще бъда строка, защото иначе няма да можем да приключим до 4 часа. И така строго ще следя за времето. След две минути ще ви прекъсвам. Бях доста щедра към координаторите, но сега ще ви помоля да се придържате към отреденото време. Bueno, muchas gracias, señora Señor Благодаря. Добре дошъл, господин министр. Иронията се корени в Гърция. Тя не е монопол на британците. Господин министър, вие бяхте важен член на правителството на господин Папандрео. Отговаряхте за иммиграцията. Според цифрите, които цитирахте, аз не ги приемам. Сега сте в друго правителство на господин Пападемос не отговаряте вече за иммиграцията, но въпреки това се явявате тук в парламента в момент, в който предстоят избори, както вече бе казано. А сега, за да се впиша в времето, ще говоря по същество. Какво искате от парламента на практика? С каква цел идвате тук? Получихме ясно вашето послание. Използвахте форма на обращение в множествено число. Казахте ние. Ние реагирахме късно и не изразходахме средствата. Е, какво очаквате от нас? Не обичаме Гърция, проявяваме солидарност към нея, но искаме страната да се управлява добре. Можете ли да вземете отношение към този въпрос? Господин министр, какво всъщност очаквате да направи Европейския парламент? Не забравяйте, че аз съм от Западна Европа, вие сте от Източното Средиземноморие. Има няколко фонда. Фонда за беженците, за външни граници, за интеграцията, за беженците. Моля да отговорите на моя въпрос. Благодаря, господин Яколино. Господин министър, На пленарното миналата седмица обсъдихме кризата в Гърция по отношение на миграционните потоци, които бележат голям ръст. За Средиземноморието най-изложени на натиск са Гърция, Малта и Италия. Има нужда от по-голяма солидарност, но и от по-голяма отговорност. Както вече казаха колегите, средствата на разположение на гръцкото правителство трябваше да бъдат изразходени по-целесообразно и по-бързо. Ако вземем реадмисията на мигрантите, това е един въпрос. Структурите не винаги са адекватни. В това отношение ние трябва да гарантираме сигурност на нашите граждани, да защитаваме гражданите Имате дълги граници в Гърция. Ако прибавим и островите, вашите граници са по-дълги от тези на Италия. Разбира се, трябва да се предприемат европейски действия, двустранни спогодби с трети страни. Но вие самите можехте да направите това по-рано, когато все още бяхте министър за иммиграцията. Малко може да се направи сега. Европа има нужда от двустранни споразумения с трети страни, за да се спрат ефикасно миграционните потоци. Иначе дискусии от типа на тази няма да помогнат много. И така, какво точно очаквате от Европа? Благодаря, господин Илчев. Председател, благодаря ви, господин министр. Като представител на един ваш пряк съсед, България, която се готви да влезе в шенгенското пространство, аз ви слушах с нарастваща тревога. И не съм оптимист, че ако една държава, която поема ангажимента върху част от външната граница на Съюза, действа адекватно, с много средства и според всички стандарти, резултата би бил по-добър. Вие трябва да кажете много критично и откровенно, че част от проблема с иммигрантите в Гърция се поражда от Турция. Тази държава не иска да подписва споразумение за спогодби. Какъв е смисъла иммигрантите да бъдат настанени, облечени, квалифицирани и нахранени по-добре, ако те продължават да идват в същите количества? Турция, например, има проблем с въоръжените кюрди, но Турция пропуска безпрепятствено хиляди кюрди да се настаняват в Гърция и в България. И аз бих се радвал, ако вие назовете още по-точно проблема, защото Малта има проблем. И Испания, и Италия, и Франция имат проблеми, но нито една от тези държави няма сухопътна граница с Република Турция. И част от обяснението на проблема е заровен тук. Благодаря ви. Thank you. Благодаря, госпожа Гриспек. Благодаря, господин министър, за това, че дойдохте да ни обясните ситуацията. Аз идвам от страна, в която сутрин и вечер ни се представя проблемът за границите, вашето изложение от малко апокалиптичен вид за ситуацията по външните граници се използва като предизборен аргумент. Аз няма да влизам в този дебат. Очевидно това не е моето становище, както сигурно вече сте разбрали, защото изправени пред тази трудна ситуация, разбира се, тревожат се не само гърците, но и всички европейци е, не става дума само за гръцко, но и европейско предизвикателство. Всъщност е, не бива да забравяме и проблемът с пазването на основните правата на човека. Е, и тук вли, се, пов... се повдига въпросът за сериозна отговорност. Вие сте поели а, тази отговорност. Вие сте повдигали многократно въпроса пред консулствата и посолствата на страни, чието граждани влизат във вашата страна, но въпросът, който не се е, решава, е следният. А, ние имаме нужда от система за убежище, която да зачита правата на човека, но тук Солидарността между държавите членки е много важна. Отварянето на, центров, на приемни центрове е, не съответства на минималните стандарти на Европа. Но бързо освободените е, средства като че ли не са били бързо оползотворени. И моят въпрос е, е много прост. Как сте използвали реално тези фондове, които ви е предоставил Европейския съюз? И аз ще повторя въпроса на много колеги. Какво очаквате от парламента и от Европа, за да дадете хуманитарен, хуманен отговор? Господин Клайс има думата. Благодаря, госпожо председател. Много критики бяха отправени към политиката на Гърция и в много случаи съвсем основателни, трябва да се отчете факта, че до голяма степен проблемите се дължат на дългата граница между Гърция и Турция. Мисля, че спокойно може да се критикува Турция. Не е приемливо години наред Турция да подкопава сключването на споразумение за реадмисия с Европейския съюз. Това го използва като разменна монета за безвизов режим за турските граждани в Европейския съюз. Но това са съвсем различни въпроси. При все това Турция се опитва да ги свърже. Не е приемливо страна кандидатка да действа по такъв начин и трябва да си извадим сериозен извод от това. На тази основа повече не може да се работи. Шенгенското споразумение е подкопано и ще се окаже, че шенгенската система не може да продължи да съществува тъй като липса политическа воля за защита на външните граници. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. И аз съм от Испания. Когато разяснявахте проблема с плавателните съдове, които стигат до Гърция, искам да кажа, че ние от 30 години се сплъскваме с този проблем. Хора идват от Марокко, Мавритания, Алжир, все страни близо до европейските граници. И наистина сме разработили различни механизми, изградили сме съответните системи. Според нас в тази част на Средиземноморието трябва да положим повече усилия. Няма значение кой е на власт, колко ефикасни са мерките предпети до сега от Гърция. Трябва да се окаже необходимата подкрепа, за да се справим с този щекотлив проблем. Той няма да изчезне. Същевременно Европейския съюз се нуждае от конкретна програма, за да отрази това, което казахте вие. Гърция е засегната от проблем, който ни касае само не, а цяла Европа. Следващия оратор. Благодаря, госпо... госпожо председател. Благодаря, господин министр, че сте тук сред нас днес и че откликнахте на поканата на нашата комисия. Благодаря за ясната информация и начинът, по който ни описахте ситуацията в Гърция. Освен това е, е важно, че ни запознахте с планът, който подготвяте в Гърция. Ситуацията е доста сериозна, както изглежда. И вие многократно подчертахте какви са измеренията на, на проблема с а, миграционните потоци, за това, че е важно отговорността да бъде а, поета солидарно. Така че благодарение на вас а, ние получихме реалистичен поглед върху нещата. И е, трябва да имаме предвид, е, че навсякъде в е, Европа управляват десни правителства и това трябва да го имаме предвид. На следващо място, питам се дали Европейския съюз е направил всичко възможно, за да се стигне до едно прагматично решение, да така че да се провежда една разумна миграционна политика. Много често някои държави членки се държат доста лицемерно. Това не помага на никого. Например, Дъблин 2, е, реформите, новите преговори. Е, това показва, че ам, всички държави членки следват своите интереси по отношение на Дъблин 2. Освен това има интереси свързани с е, подписано споразумение с Турция и премахването на визите. Е, нямаме проблем, когато се премахва визовия режим. Това е добре за туризма, но това е нещо друго. Европейския съюз не прави необходимото, за да изкорени проблема а, изцяло. и в развитията в арабския свят. Там също се корени част от проблема. Уважаеми колеги, не мога да продължа дебата, когато цари такъв шум. Моля ви, заемете местата си. Бихме искали да продължим. Сега давам думата на министъра и ще го помоля да е възможно най-кратък. Давам ви между 5 и 10 минути. Знам, че е трудно да се ограничите във времето, но това е. Ако може, Вместете се в тези 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Тук говоря пред политически орган, имам правит Европейския парламент. Аз съм а, депутат в а, гръцкия парламент също. И искам да говоря така открито с вас, както и вие говорихте с мен. Господин Диастемера, не ви разбирам. Вие ме поканихте, аз не съм а, дошъл тук по своя воля. Комисията ми отправи покана и бих казал това, че това, което казахте, а, а, трябва да си вземете думите назад, защото това е обидно. Наистина, аз дойдох тук, защото ви о, уважавам. Исках да ви не каз, кажа истината. Когато и съм се казва, тогава трябва да се каже цялата истина. Искам да помоля да си вземете думите обратно, а, тъй като комисията ме покани. На следващо място, това, което казах в уводните ми слова, отговаря на истината. Е, вие не познавате цялата истина, за това ме поканихте тук. Някои от вас е, ме е, помолиха, например, като господин Мораеш, да ви дам всички подробности, да ви кажа истината. И вие ме питате какво искате от Европа. И вие казвате, че трябва да бъдат подписани двустранни споразумения. Сега да ви кажа, че по отношение на Турция от 2002 година съществува споразумение. До 2011 година сме а, сме а, подали хиляди искания за обратно приемане за реадмисия на, а, на гражданите, които са навлезени на територията на Гърция. И много малко от тях са били уважени. И вие говорите тук за лицемерие. Имаме споразумение с Бангладеш, с Пакистан, с азиатските държави, с. Саудитска Арабия имаме подписано споразумение наскоро. Всеки ден се обръщаме към отделните посолства в Магребския регион, но няма никаква реакция от тяхна страна. Искам да благодаря на госпожа Малстръм за финансовата подкрепа, но проблемът не може да бъде решен не може 3, 4 или 5 центъра да бъдат изградени за 500 000 души, които годишно навлизат на територията на страната. Е, това е само една малка, много малка част от е, целия е, проблем. Мисля, че това е един европейски проблем. Какво искам от Европейския парламент. Да се спазва споразумението за реадмисия, подписано с Турция. Казвам и на българския колега, който говори преди малко. Какво ще правите с тези стотици хиляди хора, които навлизат в шенгенското пространство? Смятам, че трябва по такъв начин да, да водим нашата политика, че да можем да се справяме с проблемите. Имаме конкретни отговорности. Но, господин Диадемара, вие се забудихте, защото казахте, че аз съм бил министър и по време на правителството на Папандрео, но тогава не съм отговарял за иммиграцията. Аз трябваше да поема а, в, на поста си в друго министерство и въпросите свързани с бежанците и с обежището. В Европа е, ние създадохме една голяма е, шапка, е, в която включихме цялата миграционна политика и политиката за бежанците и е, е, и за обежището. Е, аз тогава бях в Министерството за развитие и едва сега в правителство на, на а, съм а, а, отговорен а, за тази политика. Вече споменах, че трябва да бъде сключено споразумение с Турция за реадмисия. На следващо място трябва да се поема отговорността от трети страни, независимо за какъв тип споразумение става въпрос. Ако Европейския съюз сключва споразумение с трети държави, от които идват мигранти, този въпрос трябва да бъде засегнат по време на преговорите. И а, гражданите, гражданите на тази трета страна трябва да бъдат прияти обратно, когато те навлязат на територията на Европейския съюз. На следващо място – в близко бъдеще искаме да изчерпаме финансовите ресурси, защото сега изграждаме тези затворени приемни центрове, така че да можем да контролираме беженските потоци към Гърция и към Европейския съюз. За една година ще разходим средствата, които са ни били предоставени. От Европейския парламент, Европейската комисия очакваме следното. Има много строги ограничения, свързани с мерките за економии и мерките, свързани с спасяването на економиките. Има проблеми свързани с преместване на персонал, с назначаването на персонал като цяло, когато говорим а, за изпълнението на мерките, свързани с политиката за убежище и бежанци. Необходимо е да има а, обмен между държавите а, членки на техническо ниво, да можем да работим по-ефективно. Освен това, Бих искал да потвърдя и да подчертая, че всичките усилия, които полагаме в областта на миграционната политика, ще бъдат приключени до края на годината. Този приемен център трябва да е напълно функциониращ до края на годината. Има и друг център, който до края на месеца трябва да бъде напълно оперативен. Казвам, че а, трябва да се защитава човешките права, но а, трябва да говорим и с, а, въпрос, за въпроса, свързан с законността. И... Искам да спомена, че ние сме а, поставени под огромен натиск при нас става въпрос за живот и смърт. Има имаме много големи социални проблеми в Гърция. Един милион е броя на иммигрантите в Гърция. Много от тях са беженци следствие на кризата, но има и много, които са нелегални мигранти. Има много хора, които от друга страна напускат нашата страна по економически причини. Десет процента от а, а, мигрантите са законни мигранти, които а, живеят законно, пребивават законно в страната, децата им ходят в градските училища. Цялото правителство, всички, а, всички органи полагат усилия, така че а, тази глава да бъде затворена. и се надявам, че с общи усилия ще успеем да се справим с проблема. Благодаря. Има процедурен въпрос, който господин Диас Демера иска да повдигне, но само за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, вие говорите много, но не казвате кой знае какво. В парламента човек трябва да приеме, че ще бъде критикуван – как това въжи и за гръцкия парламент. Няма да отегля думите си, тъй като не съм ви обидил с нищо. Аз не съм ви канила да идвате тук. Когато аз съм в предизборна кампания, аз показвам ясно, че говоря в рамките на предизборна кампания. Десет дни преди е, изборите, аз си стоя у дома и там водя кампанията, не ходя в Европейския парламент да изнасям речи. Всъщност, вие не отговорихте на моите въпроси, е, господин министр. Какво искате от Европейския парламент? Само една минута. Не, не. Аз не получих покана лично от вас, но председателят на комисията ме е поканил, така че трябва да си отеглите думите. Всъщност, вие искате да кажете, че аз съм се самопоканил и съм дошъл тук да изнасям предизборни речи това не е политически въпрос. Това не е личен въпрос, това е политически въпрос, затова съм тук. Второ, аз ви отговорих и то много подробно. Мисля, че аз казах, по... аз изброих четирите начина, по които парламентът и Европейския съюз могат да помогнат. Сега трябва да закрия този дебат. Благодаря ви, господин министър. И сега трябва да преминем към гласуването. Uh, Колеги, да започваме. Този след обяд имаме три вота. Колеги, моля ви за тишина. Онези, които искат да напуснат залата, да го направят колкото може по-бързо, тъй като без друго сме закъсняли. Сега гласуваме проекто доклада по проекта за доклад за предложение, за проекта за регламент на Европейския парламент, изменящ регламент на съвета за третите страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници и чието граждани са освободени от това изискване. Ако докладчикът няма какво да каже, да преминем направо към гласуването. Още нещо, което е важно за гласуването, ще помоля депутатите да приготвят картите си. Така че ако някой няма карта, моля да ни сигнализира. Има един депутат, който е без карта. Двадесет и шесто изменение. За. Против въздържали се, приема се. 27. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим, добре. Моля, гласувайте. Двама, всъщност трима депутати от НП повече. Все още трима души от ТНП в повече. Някои от вас са... Още един. Сега всичко е наред. Отхвърля се. Приема се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Един член на ЕНП повече. Сега вече всичко е наред. Да видим резултата. 20 за, 34 против, Трима въздържали се, отхвърля се. 28 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Сега веднага преминаваме към 12-то изменение. 12 и 15 изменение са идентични. Кой е за? 12 и 50. Идентични са. За. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за, против. Трябва да проверим. Гласуваме 49-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 изменение с устно изменение. За против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Гласувайте 52 изменение. Край на гласуването. Приема се. 53-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се да проверим. Добре. Да гласуваме. Край на гласуването. 30 за, 27 против. Много въздържали се, приема се. 54-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Гласуваме. Край на гласуването. 27 за, 24 против. Шестима въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Да проверим. И така, 17-то измерение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 32 против, 0 въздържали се, отхвърля се. 18-то измерение. За. Против, въздържали се, приема се. Трето измерение. За. Против, въздържали се, приема се.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 въздържали се. Трябва да проверим. Гласуваме 24-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение за. Против. Трябва да проверим. Седмо изменение гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 25-то изменение за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Гласуваме 25-то изменение. 29 за, 28 против. Приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. И окончателното гласуване, поименно гласуване, гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с убедително мнозинство. По-нататък гласуваме предложението за регламент, изменящ регламент 0560 за общи правила за временното въвеждане, времето възстановяване на граничния контрол – по вътрешните граници в изключителни обстоятелства. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Компромис номер 7 за, да проверим, казвате. Добре, моля, гласувайте по изменение 42. Става въпрос за 42 изменение. Колегите поискаха да проверим резултата от гласуването по това изменение. Преустановете гласуването. 24 за, 32 против, няма въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 7 за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисен вариант 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисен вариант 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромисен вариант 15 за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение, четвърта линия за, против, моля да вдигнете ръка, още веднъж, 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. На следващо място, 65-то, за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то, първа линея, встъплението за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. Първа линия за, против, въздържали се, приема се. 13, втори параграф за, против, въздържали се, приема се. Компромисен вариант 16 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13, 5 алинея, казва председателя, за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение, първа линея, изменение 78, което е идентично, за, против, въздържали се, приема се. Компромисен вариант 18, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19, за, против, Въздържали се? Приема се. Изменение 14, четвърта линея за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 85 за, против, въздържали се, приема се. Но може да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Е НП имат с един в повече. Сега е наред. Край на гласуването. Да видим резултата. 32 за 25 против. Приема се. А сега отиваме на 83-то изменение. 83-то за, против, въздържали се. Трябва да проверя. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 за, 25 против, няма въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърли се. Господин Коелио. Госпожо председател, кратка бележка. ЕНП ще се въздържи по 20-ти компромисен вариант, а също и по 6-ти компромисен вариант, за да се даде пълен мандат за преговори с съвета. Смятаме, че решенията, предложени в компромиса с нашето изменение 88, може да доведе до пълно приемане на изменение номер 20, за да се даде пълен мандат за преговори. Моля, гласувайте компромис номер 20. За, против, въздържали се, приема се.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 Моля да проверим с системата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 28 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Изменение 15, четвърта линия за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Изменение 16. Заглавието за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16. Първа линея за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 16 втори параграф за. 16 изменение, втори параграф за, против, Извинявайте, 16-то изменение, трети параграф. За, против, въздържали се, Приема се. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Стигаме до съображението в преамбюла. 19-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 18-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против Трябва да проверим. 20-то изменение. Моля, гласувайте. Проустановете гласуването. 25 са, 31 против, няма въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за,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 Приема се. Окончателно гласуване, електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 47 за, 7 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Третото ориентационно гласуване за този следобед. Условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост. Докладчик господин Мораес, искате ли думата? Не. В такъв случай може да пристъпим към гласуване. Изменение 121 за против въздържали се приема се. Компромис 19 за против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за, против. Трябва да проверим. Моля ви, вдигайте по-високо ръка. И така, 18-то изменение електронно гласуване. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. 23 за,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 22. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 23. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 24. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 25. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 компромис за, против, въздържали се, приема се. 28 компромис за, против, въздържали се, приема се. 29 компромис за, против, въздържали се, приема се. 30 компромис за, против, въздържали се, приема се. 26-то изменение. За, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. 26-то шесто изменение, електронно гласуване. 26 идентично с 150. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 34 против, няма въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, Въздържали се. Приема се. А, изнет отхвърля се. 154-то, 155-то са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 153-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 156-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 31-и компромис за, против, въздържали се, приема се. 32 компромис за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение за, против, не е ясно. Никой не си вдига ръката. Моля е- електронно гласуване. Please vote, colleagues. Моля гласувайте край на гласуването. 32 за, 22 против, няма въздържали се, приема се. 33 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 34 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 35 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 36 компромис. За, против, въздържали се, Приема се 37 компромис са две части. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част за. Против, въздържали се, приема се. 192 изменение. Намерихте ли го? 192 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против. Трябва да проверя. Моля електронно гласуването. 194-то. Край на гласуването. 31 за, 25 против. Приема се. 38 компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 39 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 компромис, две части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 42 компромис. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 компромис за, против, въздържали се, приема се. 44 компромис за, против, въздържали се, приема се. 45 компромис за, против, въздържали се, приема се. 46 компромис за, против, въздържали се, приема се. 47. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 48. Компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 220 за, против, въздържали се, приема се. 49. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 50. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 51 компромис за, против, въздържали се, приема се. 52 компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 компромис за против, въздържали се, приема се. 55 компромис за против, въздържали се, приема се. Изменение 235 за против, въздържали се, отхвърля се. 56 компромис за против, въздържали се, приема се. 57 компромис за против, въздържали се, приема се. 49-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 58 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 59 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 60 компромис. Председател се поправи. Изменение 254 за против. Въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Електронно гласуване по изменение 254. Край на гласуването. 32 гласа за, 22 против. Няма въздържали се. Приема се. Изменение 52 за против, въздържали се, приема се. 252 за против. Никой не си вдига ръцете. 255 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да го проверим. Електронно гласуване по 255-то. Край на гласуването. 23 за, 33 против. Отхвърля се. 60 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 61. Първата част за, против, въздържали се. Приема се втората част за против, въздържали се. Трябва да проверя. Втората част по а, компромис 61. 33 ма за, 20 против, а, двама държали се, приема се. To compromise 62 in favor. Компромис 62. Raise your hands against. I can't see it. So. Компромис 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63. Компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 57. За, против, въздържали се, приема се. 65-то изменение за. Първата част. Против, въздържали се, приема се. Втората част за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 66 за, против, въздържали се, приема се. 67 компромисно изменение за против въздържали се приема се. 279-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение на комисията м 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към гласуването на преамбюла. Изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо за, против. Трябва да проверя. Моля, гласувайте по изменение първо на Комисията по заедостта. Close the vote. Край на гласуването. 30 гласа за, 24 против, няма въздържали се, приема се. Компромис първи за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис а, за, против, въздържали се, Приема се. Не ме обърквайте. Компромис трети за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение на ФЕМ номер 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение на ФЕМ 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение на ФЕМ 4 за, против, въздържали се, приема се. Или да проверим. Добре. Изменение на комисия ФЕМ номер 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 гласа за, 21 против, 1 въздържал се. Приема се. Изменение номер 4 на комисия ФМ. А, това го гласувахме току-що, каза председателя. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 и 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Колеги, моля ви, вдигайте високо ръка, защото не мога да преценя. Електронно гласуване по изменение 5 и 81. I close the vote. 13 in favor, 23 again. 30 за, 23 против, няма въздържали се, приема се. 83-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се.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 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 105 изменение за, против, въздържали се. Трябва да проверя. 105-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 21 против, няма въздържали се. Приема се. Сега 14-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, приема се. 15 изменение. Не. 107 изменение поправя се председателя за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 17 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение ФЕМ номер 9 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. Изменение 10 на комисията ФМ за против. Въздържали се. Отхвърля се. Не мога да, да видя, да преценя отново, защото не вдигате ръце. Можем да проверим, но все пак вдигайте високо ръце. Изменение номер 10 на комисия ФЕМ. Край на гласуването. 29 гласа за, 23 гласа против. Няма въздържали се. Така е, да. Дигайте е, високо ръка, пак повтарям. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, трябва да проверя 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 гласа за, 23 против, 1 въздържал се. Приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 52 ма за, един въздържал се. Поздравления с докладчика. Thank you, colleagues. Благодаря ви, колеги, за съдействието. Обшене. deliver faster than it was foreseen. Therefore, I have Свършихме по-бързо, отколкото смятахме. Трябва да прекъсвам заседанието за 15 минути, тъй като следваща точка в дневния ред е среща с генералния директор на Европол.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 thank you for your patience, colleagues. And... Благодаря ви за търпението, колеги. Ще разгледаме последната точка от дневния ред. За днес след обед Европол, представена от директора господин Уен Райт. Добре дошъл. Ще ви моля да изнесете доклад за състоянието и тенденциите в борбата с тероризма за 2012 година. Заповядайте за изказване, след това ще дам думата на депутатите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност всяка година да представяме от Европол годишния доклад за състоянието в борбата с тероризма. Миналата седмица предоставихме в електронен вариант доклада. Депутатите са имали време да се запознаят с него. За 20 минути ще изложа основните моменти, като използвам PowerPoint презентация. И така, основните аспекти в нашия доклад за тази година. Положението с тероризма е съвсем разностранно в момента в Европейския съюз. Редица са двигателите на тероризма, религиозни причини, национализъм, сепаратистски подбуди. Тези двигатели не са статични, могат да се развиват или да изчезват с времето в отговор на политическата и социално-економическата конъюнктура. Може да има сливане с други убеждения. неясните мотиви могат да заличават, заличават границата между терористични атентати и други престъпни деяния. Спомним си събитията в Норвегия миналото лято. Тук имаме една смесица от в личностен план от различни идеологии, която доведе до доста сериозен инцидент. Трудно прогнозируем и предотвратим. Не само в Норвегия имаше инциденти и в Германия, в Тулуза тази година имаше арести в редица държави членки на лица, които се подготвят за терористични атентати. Това показва, че обществото трябва да е бдително, да следи за заплахи от тероризъм. Намаляването на броя на атентатите през изминалите години е добра новина, разбира се. То се дължи участие на ефикасните правоприлагащи мерки, превенция, но трудно е да се разбелят пълните причини за това явление междувременно. И така намалява броя атентати в Европейския съюз. През изминалите години има стабилна тенденция към намаляване. През 2011 174 атентата общо в 7 различни държави членки. Мнозинството от тях са във Франция, Испания, Обединеното кралство. В Испания сепаратистските атентати намаляват с почти 50% в сравнение с предишната година. За Европейския съюз 484 лица са арестувани за престъпни деяния, свързани с тероризъм. В сравнение с предходни години повече са арестите за членство в терористична организация, за пропаганда, притежаване на боеприпаси и изпращане на бойци в конфликтни зони в други части на света. Както показват инцидентите в Норвегия, в Германия в Тулуза, има сериозна заплаха не само от установени терористични организации, но и от единични лица и малки групи в държавите членки, които се радикализират, като това обягва от обществото. През 2011 79 лица бяха убити от, в при инцидентите в Норвегия и Германия. Мисля, че улесняващ фактор е интернета. Религиозните побуди също се използват от Алкайда и партньорските организации. Индивидуалният джихад е практика, която се използва от Алкайда и електронното изписание Вдъхновявам. Алзахауири и други висши идеологисти търсят лице за, диха, за джихад, предоставят и религиозни подбуди за подобни деяния. Насърчава се да се извършват атентати в страните по пребиваване на съответните терористи. 353 са прекратените дела в държавите членки по обвинения за тероризъм. Основните аспекти на терористичните атентати относно финансирането на тероризма Терористичните организации са доста прагматични в това отношение, използват е, изпробвани методи, е, закономерни и незакономерни методи, събиране на дарения от симпатизанти, изнудване, взимане на заложници в други части на света, искане на откупи. Това се превръща в доста доходоносна дейност за събиране на средства за тероризъм, особено в Магреб – в Алжир през февруари миналата година бе отвлечена италианка, испанка и друга испанка, италианка през октомври 2011 година. Западните граждани, които пътуват в Африка, Близкия изток, Пакистан, Иран, се превръщат в цели, мишени за откуп. През 2011 година 8 европейски граждани остават заложници в тези области и до края на годината цифрата ще се увеличи с поне още 24. Интернет се използва все повече като средство за набиране на ресурси за тероризъм. Интернет е улесняващ фактор за екстремисти и терористи. Онлайн сайтовете привличат много потребители, интернет форумите са ефикасно средство за пропаганда и достигане до бъдещи терористи. Интернет се използва при набирането на поддръжници, обучението и сътрудничество с други терористични организации, разбира се, за планирането и координацията на някои от атаките, атентатите. Интернет предоставя и нови допълнителни възможности за осъществяването на атентати, като електронни атаки срещу системи на критични инфраструктурни обекти в Европейския съюз, атаки срещу енергетиката, транспорта могат да доведат до сериозно затруднение и нарушение на функциите на обществото. Вируси с такснек съществуват във връзка с фабриката за обогатяване на уран в Иран. Това показва възможностите, които предлага интернет, електронният джихад, за който говори Ал-Кайда от известно време, определено е възможно технологична гледна точка. И заплахите от подобни терористични действия са средно ниво или високо ниво. През изминалите години има развой на събитията, който сочи за, конвер... за сливане на социални и технологични фактори, които могат да доведат до увеличаване на броя на електронните атентати. Киберпрестъпленията се превръщат в огромна дейност, използват се ботнетове и инструментариум за извършване на престъпления онлайн. Използването на самоделни взривни вещества от терористи също буди тревоги. Компонентите за изработването на такива устройства са доста лесни за набавяне. Начин за сглобяване може да се намери спокойно, законно могат да се намерят химически прекурсори. Случая в Норвегия показва, че лесно могат да се набавят прекурсори за всеки, който си постави това за цел. А сега Накратко за всяка форма тероризъм. През 2011 религиозно вдъхновени атентати, в които бе замесена и Ал-Кайда и клетки вдъхновени от Ал-Кайда и от самостоятелни действащи лица. Държавите членки не са съобщили за, един... за една... нито за една вдъхновена от Алкайда атака през 2011 година. В случая през... в март през... в Германия бе вдъхновен по религиозни подбуди, но според нормативно ръба в Германия това не е терористичен атентат. Има опасност от тероризъм, така наречения вътрешен за страната тероризъм. 122 лица са задържани в сравнение с 179 преди това. Местните туристични мрежи остават сериозен проблем, за който съобщават държавите членки. Лица, които са обучени на други места и се връщат после в държавата членка. Има местни групи, най-вече в Германия и Обединеното кралство. Четири лица са арестувани в Германия през април и, декември. За тях е установена връзка с основни функционери в Алкайда и сподвижници на Алкайда и смятаме се, че те са замесени по планирането на основни туристични атентати в Германия. Междувременно Осама Бен Ладен бе убит, което несъмнено е много важно, най-вече от символична гледна точка, но тази смърт не доведе до незабавно отражение върху степента на заплаха в Европейския съюз. Много джихадисти заплачиха от ответни мерки, но това не стана през 2011 година. При все това държавите членки с желана цел за терористични атентати от новото ръководство на Алкайда. Сега преминаваме към сепаратистския тероризъм. 110 нападения са приписани, приписани на сепаратистски организации в Испания. Арестувани са 247 лица за нарушения, свързани с този тероризъм. Но разбира се, в Европейския съюз има значително намаляване на терористичната дейност от ЕТА и ЕТА обяви прекратяване на огъня. ета вече е значително отслабена. Въпреки, че през годината обявиха постоянен, е, постоянно е, разоръжаване, събирането на информация и набирането на нови членове продължава. ЕТА не са е, предали своите оръжия, нито пък са обявили разпускането на своята мрежа. Така че опитът основан на предишни съобщения в миналото, може да доведе до заключението, че е в състояние да възобнови терористичната дейност до всеки един момент в бъдеще. И ние трябва да бъдем бдителни. В Северна Ирландия Националистическите групи остават най-сериозна заплаха за националната сигурност. Тези групи са показали, че в състояние да извършват множество атентати, насочени предимно към органите за сигурност. Убийството на католически полицаи през 2011 година беше първата, беше първият атентат с фатален изход на радикална група. ПКК си остава активна терористична група. През 2011 година Дания, Германия и Италия съобщиха за 37 терористични атентати от леви анархист, анархистични групи. Това е намаление в сравнение с предишната година. Повечето атентати са били свързани с палежи на обществени сгради. Арестувани са 42 души за леви анархистични терористични атентати. През годината левите екстремисти са нападнали железопътна инфраструктура в Германия и Финландия през октомври. 218 устройства за палеж бяха намерени в Германия. Фактът, че германската железопътна система оказва логистична подкрепа за армията, се цитира като основание за съответните групи. Беше съобщен един десен терористичен атентат в Испания, в Барселона, в издателство. В Германия пет души са били арестувани за участие в десни терористични актове. Всички останали са свързани с десни, с крайно десни групи и са извършени доста убийства на политическа основа от 2007 година насам. Междувременно инцидентът Брейвик е свързано с противопоставянето на многокултурното общество в хода на разследването, обаче няма данни, че има връзка между Брейвик и установена дяс, крайно дясна група. Набирането на активисти на крайно десните групи е повод за притеснения. Интернета играе много важна роля. Междувременно няма съобщения за арести през 2011 година. Бяха докладвани, бяха съобщ... беше съобщено за доста инциденти но разбира се, има много дейности, които никога не се докладват. Това са дейности от агресивни екстрем, екстремисти, които застъпват правата на животните. В бъдеще можем да очакваме сътрудничество между различни агресивни групи. Стигам до заключителните си думи за тенденциите и перспективите, които се очертават следствие на събитията. Първото заключение е, че виждаме широко разнообразие на терористични групи, Въпреки убийството на някои терористични лидери, това не повлия съществено върху терористичната дейност в Европейския съюз. Призивът на Ал-Кайда за индивидуални терористични актове е нещо, което следва да се отбележи. Колкото повече ръководството на Ал-Кайда е под натиск, толкова повече ще се опитват да набират индивидуални поддръжници на Запад, които да планират и извършват свои атентати. Атентатите, извършвани от индивидуални лица, не е практика характерна само за Ал-Кайда, както виждаме в Германия а, и Тулуза. Ал-Кайда обаче ще си остане основен а, източник на заплаха за нашето общество и целите очевидно ще си останат големи, сериозна инфраструктура и важни събития като Олимпийските игри. Междувременно, по-нататъчната глобализация на комуникацията засилва влиянието на тези групи върху местните общности и лицата и чрез радикализацията в реалния и виртуалния свят тези групи ще търсят все повече подкрепа и участие на политическо, дипломатическо и военно ниво. Разбира се, интернет дава възможност тези лица да бъдат радикализирани без да са били е, привлечени официално. Тенденциите през последните години говорят за сближаването на социалните и технологични фактори. Те могат да се окажат плодотворна почва за идеологич, за електронни атаки на религиозна и политическа основа. Не бива да пренебрегваме заплахата от десния екстремизъм. И така, с оглед на всички тези заплахи, Европол подкрепя държавите членки и партньорите си на последния слайд. Виждате много кратко обобщение на дейността, която осъществяваме. На първо място помагаме на държавите членки да осъществяват успешни разследвания на терористичната дейност, като им предоставяме различни форми на подкрепа. Направихме това в Норвегия, като мобилизирахме първата мрежа за реакция на Европейския съюз. Това е международна платформа за, специалисти в борба срещу тероризма. И имаме международна база данни на заподозряни лица и следим е, екстремистска пропаганда по интернет. Тази година се подобри сътрудничество ни с САЩ, по-конкретно в областта на борбата срещу агресивния екстремизъм. Работим по важен двустранен проект с редица партньори в САЩ под ръководството на Министерство на вътрешната сигурност. Проведахме поредица от трансатлантически средства, конференция на европейски и американски специалисти от държавите членки и на федералното и местно ниво в САЩ бяха обменени мнения и положителен опит. Обсъди се е, тясно взаимодействие между координационните центрове и как да се противопоставяме най-успешно на екстремистските тенденции. Накрая продължаваме да си сътрудничим с ИНСЕН, Ситуационния център на Европейския съюз е, и други агенции на Европейския съюз. Е, Приключих, госпожо председател. Изложението ми отне е повече, отколкото смятах, но съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря, господин Уейнрайт. Доста депутати са се записали. Най-напред Диас Дамера има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия гост за неговото експозе. Той описа как изглеждат нещата, какви тенденции се очертават. Ние сме приятели с Европол, искаме да помогнем на Европол и ще си позволя да, направя, да изразя и някои критики. Прочетох доклада, проверих го. А, и премерих аргументите за и против и трябва да кажа, че съм разочарован. Това няма нищо общо с вашия мандат. Тук става въпрос за тенденциите и а, бъдещите развития. Е, докладът не съдържа в себе си а, причините или а, какви ще са въздействията? Ами, а, доклада има чисто описателен а, характер, който се базира на информация подадена от държавите членки и информация от трети страни съответно. От Интерпол и от а, други а, отворени източници. С други думи, само описания са включени в този доклад може би в бъдеще е добре да си помислите дали не е добре а, да изготвите препоръки, които да отправите към държавите членки. Допълнителен въпрос искам да задам. Въпросът ми е следния. Бих избягвала да говоря за тероризъм по религиозни причини. Някак си не ми се струва да има връзка между двете. Защото по този начин феноменът се определя по погрешен начин. Това е отразено обаче и в този доклад, когато се говори за джихад. Това понятие е дефинирано. Знаем какви са целите на джихада – и знаем, че а, джихад не се оповава на а, религиозни вярвания. Бих искал да, да получа по-голяма яснота за това ам, как стоят нещата с индивидуалните ам, индивидуалните атаки и терористични действия, които се подготвят от отделни е, лица и за това, че те толкова трудно биват разкрити. И каква е връзката между тероризма и организираната престъпност? И така, господин директор, вие споменахте и ПКК, това е известна на нас организация. Знаем, че тук става въпроса за една туристична организация, чието, е, която е базирана на остров. Знаем и за ФАРК в е, Латинска Америка. Но след всичкото това трябваше да бъде изразено по-ясно за това какви са заплахите в интернет, каква е връзката между за престъпност и тероризма и как, как могат по-лесно да бъдат разкрити индивидуалните а, терористични актове. Госпожа а, Ромеро Лопес. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа господин Уенрайт, че е тук сред нас. И че ни предостави информация, която не е нова за нас. Ние очаквахме днес да получим информация, свързана с борба срещу тероризма. Знаем, че тероризма, в който се упражнява в рамките на Европейския съюз, се извършва главно от индивидуални лица, което, както вече беше казано, е трудно да се предвиди. Техните действия трудно могат да бъдат предвидени. Във всяка държава членка тези действия са различни. И много е трудно да се установи точно откъде идва заплаха, заплахата. Многократно беше констатирано, че съществуват мерки, е, мерки, е, но те не се прилагат от е, държавите членки. Например, що се отнася до упражняване на контрол върху взривните вещества те са достъпни съвсем легално в държавите членки. А, относно ам, прекурсорите. Необходим е, е контрол, що се отнася до прекурсорите. Виждаме, че има индивидуални лица, които нямат нужда от допълнително финансиране. Те си набират информация от интернет и могат да направят много опасни бомби. Виждаме, че интернет предоставя много лесен достъп до такъв тип информация за информация свързана с взривни вещества. Присъединявам се към това, което каза колегата преди мен. Терминологията е много важна. Феномена трябва да бъде описан по по-точен начин със съответната терминология. Не трябва по този въпрос да се говори само по време на предизборни кампании, да се използва в контекста на популистски лозунги. Важно нещата да са ясно дефинирани. Това е от значение и за аналитичната част. Трябва да се мисли от друга страна и а, за ам, наказателните разпоредби. Така или иначе, нещата трябва да следят от а, близо, трябва да се знаят какви са новите развития, така че а, да може а, да се реагира на тези терористични атаки адекватно. Вие носите отговорност за това, как може да бъде подобрена работата между съдебните и полицейските власти. На последно място, финансирането на тероризма. Това също е една а, важна тема. Има директива за прането на а, пари, а, пари, които а, се вливат от престъпни действия в терористични актове. Трябва тези източници на такъв тип финансиране да бъдат пресушени. не трябва да се допуска терористичните действия да бъдат финансирани. Участие в арабския свят. Но в рамките на Европейския съюз държавите членки носят отговорността за това и разполагат съответно с, с, с, с правомощия. Благодаря за този доклад. Той е доста всеобхватен, включва в себе си нови идеи. Аз имам няколко въпроса, свързани с доклада. Първо, неправителствените организации са споменати в доклада като звена, които осигуряват финансова подкрепа на подкрепа за туристични действия. Каква е ситуацията в Европейския съюз и връзката на някои държави членки с трети страни при организирането на терористични действия? На следващо място доклада подчертава все по-важната връзка между организираната престъпност и тероризма дали а, тази връзка означава едко възможности за а, упражняване на бизнес. Дали това е нов феномен, дали това е неоспорим факт или това е просто а, въпрос на а, случайни контакти. Май, моят трети въпрос – ако има някаква връзка, то каква е тази връзка между а, левия и десния екстремизъм? Нямам предвид пряка връзка, но а, знаем, че леви екстремистски а, групи подкрепят десни екстремистски групи. Знам, че има някои такива примери в източноевропейските държави. А, има и примери за това. Идеологиите са, са различни, но целите са едни и същи. Да се подкопае стабилността. <clears throat> Дали а, левите екстремистски групи получават подкрепа от трети страни, например от Иран? А, има такива примери. Те не са а, доказани, но има предположения, че а, леви и десни екстремистски групи получават помощ от Иран и други трети страни. Както и моят колега спомена, Бих искал да попитам какви налични инструменти съществуват, за да се ограничи достъпа до опасни взривни вещества и освен това какви мерки ще се предприемат, за да се контролира частният сектор. Друг въпрос. Има ли някакво сътрудничество между отделни етнически и религиозни групи? например, чеченски терористи и ал каида Има идеологични разлики, които по принцип биха направили тези връзки невъзможни, но се вижда, че все пак има някакви връзки, има някакъв вид сътрудничество, но аз не съм запозната изцяло с ситуацията. И последния ми въпрос – Добре ли ви е разбрах, че процесът на диверсификация е свързан с а, това, че има местни терористични групи от хора, които са а, израсли в а, съответната държава членка. Дали това е а, а, е, е, нов а, феномен? И на последно място, аз съм съгласна с господин Димера, че джихад е по, по-ясно понятие, отколкото тероризъм възоснова на религията. Благодаря ви. Господи Боско. Ehm, Благодаря. Искам да благодаря на директора на Европол за експозето. Съгласна съм с него, че заплахата от глобален тесен екстремизъм се подценява. Въпросът ми е следния. Тази заплаха се подценява Свидетели бяхме на убийствата в Германия. Екстремистка дясна група години наред се изплъзвала от радарите ни и успя да извърши тези убийства. Въпросът ми е Европол има ли представа за положението в отделните държави членки? Защото, доколкото знам, в Германия бе проведено разследване и се оказа, че заплахата е подценена. Предполагам, това въжи и за други държави. Има такива потайни екстремистски десни групи. Може да се окаже, че този въпрос има трансгранично измерение и въпросът ми е какво трябва да направи Европейския съюз в това отношение. Аз се запознах с доклада, там има аналитична част – само, че в него липсват препоръки, какъв подход трябва да следваме за борба с тези явления. Хубаво е да получа отговор, защото наистина подобна заплаха е подценявана и най-малкото трябва да се занимаем сега с нея и да проучим какво е положението в Европейския съюз в това отношение. Относно Турция, наскоро бе взето решение за провеждане на сътрудничество на различни нива с Турция. Едно от тях е борбата с тероризма. В тази връзка мисля, че можем да постигнем нещо в Европа. Без споменато финансирането на ПКК, И въпросът ми е следния. От, от години наред искаме по-добро сътрудничество, но защо не се задейства този механизъм за сътрудничество? Европейския съюз и Турция могат да извлекат много ползи от подобен тип сътрудничество. Що се отнася до полицейско сътрудничество и Европол, какво трябва да се направи, какво трябва да се промени, за да се реализира по места подобно сътрудничество? Благодаря, господин Зилбер. Благодаря. Искам да се спра на две неща. Първо, въпрос свързан с данните. 400, не, 174 терористични атаки за, през 2011 година. 153 производства, които се е, водят през 2011 година. какви са точно обвиненията, бих искала да знам. За мен това е важно, защото изглежда, че има някакво объркване при а, използването на понятието тероризъм. Чухме, че не трябва да говорим за тероризъм по религиозни подбуди, Съгласна съм това, но аз бих имала проблем и с понятието свързано с джихада. В ислямския свят дори има най-различни тълкования на понятието свързано с джихад. И нашата собствена история показва, че религията никога не е повод за война, ами се използва като ам, оправдание по някакъв начин за започване на военни действия. Сега, беше споменато, че има а, хора, екстремисти, които ам, защитават правата на животните. Обаче, когато екстремистите извършват някакви незаконни или терористични действия, те искат а, да сплашат обществеността и да покажат, че са против а, обществения ред. Когато говорим за ам, екоактивисти, тогава става въпрос за нещо друго. Когато тези хора влизат в лабораториите, искат да освободят животните, тогава това е противозаконно действие, но това не е терористичен акт така че хубаво е да видим а, какво точно а, се разбира под тероризъм. Господин Мълцър. Искам да благодаря за този доклад. Хубаво е да имаме представа къде се крият заплахите, как се развиват тенденциите. Ще си позволя в тази връзка да а, изразя критика. Въпросът ми е свързан с следното. Каква, какъв е теоретичния анализ, какво точно означава тероризъм, кои точно действия попадат по това понятие и тази категория, какво означава тероризма за свободното общество или а, тези действия се определят въз основа на един анализ, който се оповава на доказателства. Важно. Важно е да се ам, положат усилия и в тази насока и да се види какво означава тероризма в европейския контекст. Разбира се, е, има а, някои а, сходни неща между отделните идеологии. Те се преливат една в друга понякога. По отношение на ефективността на вашата дейност, на дейността на Европол, им, отбелязали някакъв успех или това е Просто е направено описание на а, отделните а, действия. А, на последно място бех искал да знам по какъв начин оценявате ам, времето, което е изразходвано. Бих искам да знам доколко е а, е, важен а, е, тероризма и проучването тероризма за вас в а, е, а, вашият набор от задачи, дали това е, е ваша първостепенна задача. А, къде точно се нарежда тероризма? Благодаря. Госпожа Индвел. Yes, thank you, chair. Uh, Благодаря. Госпожо председател, метода на компилиране на този доклад е, не е строго научен. При все това е хубаво, че човек получава представа за тенденциите. Това е заглавието на доклада. Хубаво е да видим, че намалява броя на атентатите и се увеличава броя на осъдителните присъди, ако правилно чета информацията. В това отношение е хубаво да чуем, че нарастват съдителните присъди, намалява брой на атентатите, защото господин Кирков само спомен... иска повече и повече мерки. Аз, за разлика от колегата, не смятам, че трябва да се правят препоръки. Доклада изпълнява основната си цел, а именно да предоставя основните тенденции в тероризма. Заключенията ги оставя на висшите ръководители. До голяма степен съм съгласен с това, което каза госпожа Зибел. И аз се затруднявам с използваната терминология. Използват се различни дефиниции. Понякога има и субективни елементи. Някои видове тероризми субективно се считат за по-лоши от други тероризма се счита за по-лош от сепаратизма, агресивни екстремизъм. В крайна сметка става въпрос за едно и също нещо. Хора убиват други хора за изпълнението на някакви политически цели. Те са напълно заблудени. Това е ясно. И аз харесвам това, което каза госпожа Зибел, че трябва да говорим не за мотивите им, а за претекста. Мисля, че трябва да се придържа към една дефиниция, един термин – тероризъм – какъвто и да е претекста. Защото това, което ги откорява от другите престъпления, е именно техният туристичен характер. В доклада за миналата година е, се споменаваше един инцидент, сблъсък между леви и десни екстремисти, които са се били на улицата. Извинявам се, но това за мен не е тероризъм. В доклада се дават няколко примери за неща, които според мен са по-скоро прибиване на роми което е престъпление, но не е тероризъм. Всъщност има някои правителства, които пребиват ромите, образно казано. Това не му казваме тероризъм. Така че някакси това понятие се раздува и въпросът вече губи само идеологическите си измерения, тъй като него зависи и средствата за борба с феномена. В самия доклад виждаме и на практика забелязвам, че разликата между оперативната дейност, мерки за сигурност и правоприлагане се размива. Та, според мен наистина това е основен, принципен проблем Смятам, че хубаво, че вие плащате все повече престъпни деяния, които се квалифицират като тероризъм. Мисля, че трябва много внимателно да разгледаме дефинициите, за да може да определиме и точно обхвата на вашия доклад. На трето място относно резултатността. Това участие е включено в обхвата на вашия доклад, тъй като там представите и методите за борба с тероризма. За разлика от колегите, които се изказаха, аз съм до голяма степен за по-тясното сътрудничество. Всъщност, според мен много важно е да се подобри резултатността. Звуча като развалена плоча, но във всеки един от големите терористични атентати през изминалите 10-11 години, винаги сме установявали, че извършителите вече са били в полезрението на разузнавателните оперативни служби за сигурност. Да вземем Тулуза. Може някой да ми обясни защо това лице е в списъка на забранени за, за достъп до територията на САЩ лица? И всъщност всичко се задейства да след първия атентат, след първата престелка. Някой може ли да ми обясни? обясни защо се проверяват милиони хора, този е включен в списъка и въпреки това не може да го хванем. Аз не съм тайен агент, но според мен нещо е много сбъркано. Случая в Германия. Значи тайните служби са обръщали внимание на тези хора. Те са били в тяхното подозрение от преди 13 години се е инфилтрирал агент на тайните служби сред тези лица. И защо предприемем мерки да следиме напълно невинни лица? Вижте какво правят САЩ. Изготвят се големи бази данни, пълни с невинни лица. Размиват се базите данни, а се отклоняваме от лицата, с които трябва да водиме истинската борба. Имам проблем са наистина самостоятелните терористи единаци, това не е ново явление, те винаги са съществували. Първата световна война е причинена от подобно лице. Просто сега те разполагат с друг инструментариум, по-големи възможности да убиват повече хора. Това е единствената разлика. Даже и през е, средновековието се, се е хвърлила отрова в е, кладенците. Нищо не се е променило, но ние трябва да видим как ще се борим с този тип лица. без да се нарушават устоите на демокрациите, върховенството на закона. И аз съм не за повече мерки, а за по-голяма резултатност. И на последно място, госпожо председател, и аз ще се позволя да говоря по-дълго, както колегите. Аз съм за сътрудничеството с САЩ и други държави, но честно казано, леко съм притеснена, когато се казва, че получаваме насоки от Министерство на вътрешните работи в САЩ. Това не е типа сътрудничество, което се представям. Аз благодаря. Господин Илчев е последният. Председател, ще се опитам да бъда кратък, защото моите колеги засегнаха почти всички важни въпроси. Истински се наслаждавам на този спор, който се завърза между нас и мисля, че трябваше още през 2009 година да започнем така опорито и така интензивно да търсим отговора на много въпроси, които и до сега ни вълнуват. Терминологичният спор наистина е важен, но той няма да отговори на всичко. Ето тук споменахме едно от понятията – джихадизъм. Добре, има също така и салафизъм. Има и уахабизъм. Даже ще ви кажа за една много интересна случка – само преди три седмици в Комисията по външна политика, АФЕТ, там едни колеги настояваха критично да се отбележи, че близо до Сараево има лохабитско селище. Това са ветерани от войната в Босна и Херцеговина, които са се сражавали на страната на мюсулманите, след това са останали да живеят, сега са граждани на Босна и Херцеговина, обаче водят мирен и спокоен живот и затова този текст не влезе в доклада за прогреса на Босна и Херцеговина. Вижте колко са сложни нещата, когато трябва да ги фиксираме, когато трябва да ги определим. И затова трябва да сме много внимателни, когато определяме източника на явленията. Аз съм привърженик на това в такива доклади да се прилага един още по-точен критерий. Обаче това не би могло да бъде задача само на авторите на доклада. И в никакъв случай ние не можем да имаме такава претенция към господин Уейнрайт. Той обаче и неговите колеги могат да искат постоянно точна, прецизна информация от службите на отделните държави членки. Например, на страница 14, ако не греша, да, не, на страница 14, са изброени 14 държави, членове на Европейския съюз, в които, от които е докладвано, че са извършени арести на хора, свързани с ал Аз мисля, че в този доклад спокойно може да влиза информация за резултатите от разследванията, които са направили тези държави по тези случаи. В моята страна, например, и тя е цитирана тук между тези 14 държави, преди 3 години, моята страна е България, имаше мащабна шумна акция срещу радикални ислямисти в едно планинско село. Толкова мащабна и амбициозна операция, че щеше самата служба да предизвика възстание на мисулманското население, което се вдигна в защита на своя свещеник, на своя имам. Оказа се, че няма специалист, който конфискуваната литература да я прочете, защото първо тя е на арабски и второ да я интерпретира за да отговори на въпроса този свещеник какво проповядва – радикален ислям, т.е. шариат, или просто прави едни проповеди от по-общ характер? Ето това е големият въпрос за критериите. Ако ние не открием къде се проповядва радикален ислям, няма да определим подготвя ли се една среда за тероризъм и за рекрутиране на терористи или това е спокойна среда. Аз съм привърженик Параграф 5 да остане с това заглавие, а именно за религиозно инспириран тероризъм. Има религиозно инспириран тероризъм. Имало е и в историята. Имало е и християнски джихад, но християнският джихад е завършил с последния кръстоносен поход, а ислямският джихад не е завършил. Той продължава. Християнският джихад искаше да освободи Ерусалим, Божи гроб, а ислямският джихад иска да освободи света за радикалния ислям. И няма защо да се боим да го кажем. Ако не кажем това, ще продължим да се очудваме, че има младежи, които вместо да се радват на живота, слагат по телата си бомби и се взривяват. И нещо повече, техните семейства ги обявяват за герои и за мъченици и децата в училища учат за техния пример. Ето го религиозно инспирирания тероризъм. Благодаря ви. Thank you. Well, Mr. Wainwright. Господин Уейнрайт, благодарение на преводачите ще имаме още 10 минути, за това ще ви помоля да се вместите в рамките на 10 минути. Благодаря ви, благодаря за всички въпроси и коментари. Много от вас говориха за дефиницията на тероризма и действително това е много обсъждана тема. Мисля, че факта, че толкова много от нас в тази зала и в Европейския съюз дефинират по различен начин тероризмът, говори сам по себе си за липсата на общо разбиране в Европейския съюз самите държави членки дефинират тероризма по различен начин, това едва ли е очудващо, като имаме преди, че държавите членки си имат, имат различен опит от тероризма и всички ние в Европейския съюз до сега не сме успяли да излезем с обща дефиниция. Това намира отражение в механичния начин, по който е съставен нашия доклад. Той е е, съставен по начин, който е дефиниран по общ начин от решение на съвета. Там се определят рамките на доклада. Е, определя се създаването на консултативна група, която да консултира Европол по съставянето на доклада. Вътре влизат много държави, членки и други експерти. И именно тази консултативна група е, ни посъветва тази година да използваме този термин ние се съобразихме с този съвет. Следователно аз е, се отнасям с разбиране към много от коментарите. Е, симпатизирам и на казаното от госпожа Интвел за това, че ни трябва по-ясна е, дефиниция за това за какво всъщност става дума звуча малко като че ли се оправдавам, но всъщност искам да кажа, че има липса на общо разбиране в Европейския съюз, което намира отражение в механичния начин, по който трябва да бъде създаден доклада, така че да отрази желанието на държавите членки. Още един важен пример е степента, до която дефинираме тероризма в съответствие с това, с което държавите членки ни предоставят. Ние броим терористите в зависимост от съобщенията, които идват от държавите членки. Една, е, една, едно съобщение от Германия, където се казва, че е тероризъм, може би не се възприем по същия начин в Белгия и Испания. Всъщност, нашия доклад е, обаче трябва да отразява интересите на държавите членки. Ние включваме по механичен начин данните, предоставени от държавите членки. Бих, е, може би, ще, ще е по-добре да има нещо по-общо и по-добро. Мисля си обаче, че групата, че комисията Либе е и така източник на съвети и консултация за Европол, така че определено ще представя това, което чух. Всъщност, може би става дума за това, че Европейския съюз може по по-добър начин да дефинира тероризма и какви общи дефиниции да прилага. Някои други области, които бяха засегнати индивидуалните извършители, атентатори, господин Мера повдигна този въпрос. Госпожа Армеро Лопес също и госпожа Интфелта. Да, мисля, че има промяна. Разбира се, индивидуалните извършители винаги са били източник на тероризъм и агресивност в обществото, както каза госпожа Интавелт, Сега те разполагат с повече възможности, за да осъществяват своите а, атентати, в това число и чрез интернет. Примерът, който ви дадах за Окайда, която използва интернет, за да събужда интереса на уязвимите в обществото, да ги потикне към екстремистски действия е един пример за засилващата се тенденция в тази област. Може би някои от тези инциденти можеха да бъдат по-добре а, предвидени, някои не. Може би за Брейвик имаше, е имало някои данни за купуването на определени а, торове, но той е имал легитимна причина имал е ферма и колкото повече помагаме на норвежските власти, виждаме, че, толкова, че е било много трудно да се предвиди, че този човек е имал намерение да извърши толкова отвратителен атентат. Има, с други думи, много убедителни примери, които говорят за това, че на властите им е трудно всеки път да предотвратят терористични актове. Не е възможно докладът да публикува и най-малкото по убедителен начин успешните разследвания, докато не се стигне до наказателна процедура. Много често не е възможно, защото самите те са част от по-продължително разследване на терористична мрежа. И в Европол знаем, че има няколко а, успешни разследвания, а, които са предотвратили извършването на атентати. Заедно с това обаче ние самите не всичко виждаме. Европейския съюз не е, не е изградил връзки Радвам се, че Европол е участвал активно в, много, в разследванията на много държави членки за най-сериозните форми на организираната престъпност. Не бих казал също за тероризмът и борбата срещу тероризмът. Тук а, се, нивото се, тук дейността се осъществява от държавите членки и си има основания за това. Но е, ролята на Европол и това, което искам да кажа, не е толкова е, отчетлива, колкото и е, аз самият бих искал. Не смятам, че имам време в оставащите 4 минути да отговоря на всички въпроси. Госпожо Ханкис, може би мога да ви представя някои от подробностите за ролята на неправителствените организации, за връзките между екстремистките леви и десни организации. Не сме до сега установили наличието на връзки с Иран. Някои от забележките на госпожа Баскурт за дейността на екстремистските десни организации след атентата в Норвегия се създаде мрежа за, за реагиране и се създадах, създаде група от експерти от 6-7 държави членки, чиято задача беше да направят незабавна оценка на въздействието на инцидента в Норвегия върху сигурността на Европейския съюз и други страни в региона, така че експерти от всички скандинавски страни, Германия, Польша, Обединеното кралство, участваха и установихме, че Бревик не е част от установена мрежа, но също така успяхме да установим някои елементи, които да ни наведат за мисълта за съществуването на подобна заплаха в други държави членки. В други страни има подобна обществена ситуация, която да доведе до подобни атентати, така че ние сега разбираме по-добре. Би трябвало да спомена радикализа... мрежата за информиране за радикализация. Мрежа, която а, се насърчава от комисията. За момента колективната реагиране на Европейския съюз е след, но което, нещо, което следва да се отбележи. По отношение на Турция, госпожо Баскурта, много бихме искали да засилим сътрудничеството. Имаме в момента, имаме споразумение сътрудничество. Искаме то да стане пъл... споразумение за пълноценно сътрудничество, за да можем да водим операции с турските власти. За тази цел получихме политически сигнал от Анкара, че са готови е, за подобно нещо. И накрая госпожа Сипа попита за 174 атентата. Може би ще бъде по-добре да ви предоставя информация в писмен вид. Мишените са държавни органи, фирми, както и самата вие казвате. Аз не мисля, че има някаква стандартна характеристика и накрая коментари от друг, останалите оратори. Господин Вайнхолцер попита за е, ресурсите, които използваме. 10% от ресурсите, 50% от, екс, е, от експертите ни работят в тази област. Мисля, че това е горе-долу уместно, имайки предвид е, ролята, която, и, която е мандатът на определен за а, Европол. И така, госпожа Ейнфелд, да, ще е добре, ако броят на присъдите бъде увеличен. Това се са важни знаци. Бяха споменати случаите в Норвегия, в Тулуза. Важно е да признаем, че съществува опасност, че трябва да останем бдителни. Държавите членки също трябва да поемат своята отговорност. Европейския съюз може да реагира адекватно, въпреки че има някои разногласия, разногласия свързани с проследяването на средства, придобити от терористична дейност. Разбира се, прави се опита да се оптимизира потенциала на Европейския съюз и смятам, че се справяме добре с тази задача. Искам да внеса яснота, не искам да бъда цитиран отново. Ние не сме по чапката на външното, външно министерство на Съединените щати. Те не ни дават насоки. Европол е под шапката на своя собствен директор и следва неговите разпоредби. Благодаря ви. Благодаря ви за подробната информация. Благодаря ви, е, колеги. Благодаря за вашето активно сътрудничество. Благодаря и на преводачите за отделеното им време. Ще продължим утре е, в 9 часа.